срещу търсещи статут беженци. Имате думата представители на съвет. Микрофон, Оля. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, от началото на председателския ни мандат на съвета ние, Люксембург, активно търсим решение на хуманитарната криза, породена от миграционните потоци. И ние проявихме решимост да действаме незабавно, за да намерим най-ефикасните е, мерки в духа на солидарност и зачитане на правата на човек. Политиката, водена от съвета, има за цел да обедини всички усилия за гарантиране на правата на лицата, нуждаещи се от международна защита, като в време се подобри контрола по външните граници на Европейския съюз и по този начин се гарантира сигурността на всички прибиващи на територията на Съюза. Зачитането на основните права и свободи е в сърцевината на европейската миграционна политика и на системата на убежището. Ние сме принудени да действаме в обстоятелства на неотложна необходимост, за да защитим живота на хората и да опазим правата им. Що се отнася до задържането на лицата, международното и европейското право сочи, че всяко лице, както и мигранта, има право на свобода. И задържането на такова едно лице може да става единствено при налични основания е, и с определен срок, предвид конкретни обстоятелства. Тези норми е, са подробно разработени в е, актовете на Европейския съюз за убежището и миграцията и в частност директивата за връщането на лицата и директивата за приемането на търсещите убежище. Директивата за връщането на лица като обща норма предвижда държавите членки да нямат право да задържат дадено лице, освен след като са изчерпани всички други по-малко е, принудителни мерки. Това е 15 ти член, първа линия е от въпросната директива. Всяко задържане следва да бъде колкото се може по-кратко и не може да продължава след настъпването на момента, е, в който е, могат да бъдат изпълнени всички мерки за връщане на лицето. В същото време директивата за приема на лицата търсещи убежище в своя 8 член предвижда, че никой, никое лице не може да бъде задържано само е, по причина, че се нуждае от международна защита. Задържането на такива лица е възможно само при необходимост и при преценка във всеки отделен случай, ако други по-леки мерки не могат да постигнат търсения резултат. Прилагайки международните си задължения и нормите на европейското право, държавите членки са длъжни да гарантират правата на човека, на беженците и мигрантите, в това число да спазват задълженията, проистичащи от двете директиви. При неизпълнение или нарушаване на европейското законодателство от държавите членки, Европейската комисия в качеството си на пазител на договорите има възможност да вземе съответните мерки. За да се подобри ефикасността на системата на връщане на лица, съветът нееднократно през последните месеци посочи, че използването на мярката задържане не може да бъде последна мярка. Т.е. може да бъде единствено последна, крайна мярка. Т.е. отново, задържането е възможно само ако всички други средства са изчерпани. В заключенията си от 9 ноември тази година съветът прие държавите членки при несъдействие от страна на мигрантите при постъпването на територията на Европейския съюз наистина да могат да се възползват от възможностите предвидени в е, общностното право, в това число да вземат примирителни мерки и наистина крайната мярка задържане за срок не подълъг от необходимия за е, провеждане на е, съответните процедури. При отново пълно зачитане на основните права и свободи и принципа на нон-рефулман. В наскорошното решение на съвета за преместването на 120 000 лица от Гърция и Италия, държавите членки изразяват убедеността си, че когато не е възможно доброволно връщане на лицето и когато други мерки, проистичащи от директивата за връщането, не са целесообразни за възпрепятстване на вторично движение на лицето, то по спешност могат да бъдат приложени и принудителните мерки по директивата и в тази връзка мигрантите нямат право да избират място на ползване на международната защита и че са длъжни да оказват съдействие при преместването си. И най-сетне, що се отнася до употребата на сила, в частност при снемането на пръстови отпечатъци, аз обръщам вниманието ви на контролния списък, е, публикуван от Европейската агенция за основните права и свободи на 22 октомври, който контролен списък е водещ за експертите на място. И най-сетне въпросът за задържането на лицата ще остане актуален. Въпрос задържането винаги трябва да бъде изключителна крайна мярка, това се подчертава и ние все така ще следим развитието на обстановката в това отношение. Още повече, че практиката на Европейския съд, буквално решение на Европейския съд по тази тема се очаква в близко бъдеще. Благодаря, благодаря ви, господин министър. Сега от името на комисията, комисар Вронополос. Благодаря, председателю. Уважаеми депутати. Thank you. Уважаеми депутати, Европейската комисия е напълно съгласна с парламента, че трябва да има пълно спазване на нашите политики в сферата на правата на човека и защита на човешкото достоинство. Това бе в центъра на дебата, който приключи преди минути за права на човека и демокрация. Това е наша голяма тревога, що се отнася до търсещите убежище. Нека сега се насоча към темата – задържането и използването на сила срещу търсещи убежище. Правото на свобода и сигурност на лице, всяко едно, е основно правото на убежище, също е основно човешко право. Силно си спомняте, че последните месеци вложихме много усилия, за да работим по всички фронтове, така щото европейското законодателство да бъде спазвано. Това означава зачитане на всички аспекти на законодателството за убежище. За това, тъй като не е имало не рефулемон или проверка за пропорционалност, Държавите могат да откажат достъп до тяхната граница на държави, които не смятат да заявят, че искат международна защита. Както знаем, полагаме усилия да направим така, че мигрантите да бъдат надлежно регистрирани, независимо от техния статут. Това е една предпоставка за доброто управление на потоците и залагане на правата и задължението на мигрантите. Нека да ви кажа какво изисква европейското законодателство. С директивата за обежище, която е прията със съвместно вземане на решение, законодателството на Европейския съюз съдържа ясни правила за правата на търсещи обежище, които постигат един баланс между отделните права. Следователно, изключително важно е лицата да се задържат само когато се спазват напълно тези правила. Задържането може да се допусне като мярка от последен тип и след като всички альтернативни мерки на задържането са били анализирани. Всички сме съгласни, че едно лице не бива да бъде задържано единствено и само, защото той или тя е търсещ убежище. В същото време, когато има голяма възможност лицето да избяга, държавата членка може да задържи лицето, стига това да е, е пропорционална мярка. Директивата за условията за прием също така заявява, че условията за задържане трябва да спазват човешкото достоинство и да отговарят на нуждите на същите тези лица. Имаме една солидна правна рамка, но това е само половината път. Сега трябва да се направи така, че да има едно добро транспониране и прилагане на всички тези правила. Европейската комисия наблюдава внимателно спазването на европейските правила за задържане. Държавите членки трябваше да транспонират директивата за прием до юли 2015 година. Комисията изпрати официални писма на онези държави членки, които не са изпратили информация, че са транспонирали или какви мерки са предприели. Освен това, Европейската комисия обръща внимание и на практиките на държавите членки, а не само на транспонирането. Европейската комисия също така даде указания на държавите членки, за да може да се улесни системното снемане на пръстови отпечатъци. Идеята е да има по-добро управление на миграционните потоци посредством по-добро прилагане на регламента Евродак, като се спазват основните права на мигрантите. Почитаеми депутати, много ви благодаря за вниманието. Моля ви за разбиране. Както знаете, Предишният дебат беше по-дълъг, отколкото трябваше. Аз трябва да хвана последния полет за Берлин, т.е. след половин час. Комисарят Стилянидис ще ме замести. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към а, представителите на а, политическите групи. Първа има Моника Холмайер от НЕП. Господин комисар, а, колеги, благодаря за този кратък преглед на положението. В Европейския съюз има не една страна, където се нарушават правата на бежанците и економическите мигранти. Не им се обръща достатъчно внимание. Това се смята за основание за насилие или пък за задържането им. Е, или както върховният комисар е, на ОНЕ за бежанците посочи условия, които са в много случаи по-лоши от условията в затворите. Лоша хигиена, липса е, на всякакви условия, а в някои случаи се използва и съдотворен газ. Става дума за Гърция, Слугария, Словакия, пък и другаде. Значи необходимо е да поговорим за това какви всъщност са, са тези, които идват, кои са бежанци и кои не. Но във всички случаи към тях трябва да се отдасяме човешки. Техните права трябва да бъдат е, гарантирани, колкото до задължителната регистрация. В най-скоро време ще трябва да използваме данните от разузнаването. Съществува трафик на деца и разбира се, се правят опити да бъде избегнато тяхното регистриране. Трябва да се сложи край на тази престъпна практика. Много деца изчезват и стават жертва на престъпления поради това, че те са уязвими, абсолютно беззащитни, стават жертва на престъпни мрежи и престъпни организации. Нека помислим и поработим и по този въпрос. Благодаря, госпожа Холхмайер. Сега от името на социалист-демократите Гуедо Салом. Благодаря, а, господин председател. Това, което господин Шмидт и господин Аврамополос ни каза, казаха, че свободата е фундаментално основно право, че задържането може да стане само в изключителни случаи, че е необходимо да се използват методи, които а, не са принудителни, че трябва да се зачита международното право. Ако всичко това е така, нямаше да сме тук да обсъждаме този проблем. За жалост не е така. Страните строят огради, използват агресивни е, методи е, спрямо бежанците, а някои страни въобще не уважават правата на човека и прибягват до полицейско насилие. Целта е, е да се отправи послание до страните, от които идват тези хора, за да не пристигат толкова много бежанци от тях но това, което им казваме е, ето какво ще се случи с вас, ако дойдете при нас. Трябва обаче да намерим нови начини, нови норми, които ни позволяват да регулираме мигрантските потоци по различен начин. Хуманитарните принципи, на които се основават нашите ценности, не могат да бъдат забравени. Хората бягат от войни, от смъртна заплаха, от глад. А гладът много пъти е така по-голяма заплаха е и от войната. Затова ние трябва да направим необходимото политиката ни за предоставяне на обедище, така чудесно описана от представителите на съвета и на комисията, наистина да бъде е, уважавана. А сега от името на екаре Тимоти Киркоп. Господин председател, казвал съм го вече неведнъж тази седмица. Изпълнението на правилата, които вече действат, е от съществено значение да се справим с днешните предизвикателства и колкото по-големи стават тези предизвикателства, толкова по-твърдо трябва да бъдат налагани тези правила. Десетки пъти съм ставал тук и съм посочвал, че някои държави членки безнаказано погазва тези правила и то далеч преди е, да настъпи днешната криза. Всички знаем кои са тези страни, знаем и че комисията трябваше до сега да е направила далеч повече, за да преодолее тези проблеми. Даваме си сметка, че е, наличните финансови средства, способността на държавите членки да определят необходимите ресурси, разбира се е нещо много трудно, но това никога е, не би трябвало да означава погазване на човешкото достоинство. Разбира се, въпрос въпросът е част от една по-широка дискусия, която трябва да поведем, за да се справим резултатно с миграционната криза. Контрол на границите, снемане на пръстови отпечатъци, обработка на данните на лицата при постъпване, подобряване на условията на задържане. Тези въпроси са уредени нормативно. И е крайно време комисията да започне да напомня най-остро на държавите членки, на някои от тях поне, да ги спазват. Ширят се всякакви нови идеи и предложения, но нека първо е, да, да видим какво действа и какво се прилага, преди да ковем нови норми. Благодаря, е, господин Екер желая да ви зададе въпрос. Готов ли сте? Да, заповядайте да развиете въпроса. Благодаря. Говорите за миграционна криза. Миграционната криза може да бъде преодоляна ако свободното движение бе поставено под въпрос от самото начало. И Дейвид Камерън има възможност да направи тъкмо това. В своя програмна реч то заяви, че смята да предоговори свободата на движение. И сега изведнъж дава крачка назад. Защо? Защо пропусна възможността веднъж за винаги да уреди този въпрос? Позволете ми, че малко жалко това, което чувам. Е, нямах е, възможност, господин председател, да се изказвам по-широко по тези въпроси, но аз трябва да ви кажа, че е, изпитвам пълно доверие към своята партия и към нейния лидер и способността му да договори условия в интерес на Великобритания, а прочим и за опазването на външните граници на е, Съюза. Прискърбно е какво да ви кажа, че подобни хули се сипят от е, крайни политически среди е, у нас в Великобритания и отклоняват вниманието от сериозен дебат, който трябва да водим всички в интерес на общото ни бъдеще. Благодаря. Благодаря. От името на либералите Сесилия Викстрем. Днешният дебат ни представя много добра възможност а, отново да се обърнем към фактите, а, тъй като със всеки изминал ден разговорът става все по-сюрреалистичен. Най-крещящия пример е предложението, направено от господин Тус, председател на Европейския съвет, а, чиято идея е всички търсещи убежище да бъдат задържани за 18 месеца за да им бъде направена проверка за евентуални терористични намерения. Най-озадачаващото тук е, че господин Туск дори не си дава сметка явно, че това би било в категорично в разрез с действащо европейско законодателство. Позволете ми да повторя. Председателят на Европейския съвет предлага всички търсещи убежище в Европа, бежанци от война и, и гонения, от а, кармачето до престарелия а, а, старец, да отидат в а, лагери за година и половина. Това ли напомня, господин председател, за най-черните страници от европейската история, които не бихме желали да напишем наново. И това шокира. До такава степен, че лично аз смятам, е, господин Туск трябва да бъде призован публично да се извини. Днес в средствата е, се говори за е, бежанци, които незаконно влизат на територията на Европейския съюз. Това са формулировки, които са не само опасни, те са погрешни. По никакъв начин не може да се твърди, че е, търсещият убежище постъпва на територията на дадена страна незаконно. Търсенето на убежище е признато човешко право навсякъде на територията на Европейския съюз. Разбира се, ако бихме работили заедно, помежду си бихме могли да предложим търсеното убежище. Вместо това обаче национализмът отново надига а, а, глава на разумният дебат. И разбира се, причината за този национализъм се крие в вълната на популизъм и национализъм, която се шири с Европа и възпрепятства разумните решения. Крайно време е да осъзнаем, че най-добрият начин да се справим с тази обстановка е да си подадем ръка, да работим заедно. Благодаря. Благодаря ви, Сесилия, синя карта. Готова ли сте да отговорите? Господин председател, благодаря. Мисля, че сте крайно пристрастна е, и, и е, неправилно дори цитирате думите на председателя на Европейския съвет, заклемявайки неговото предложение като драконовско. Добре, ако не ви харесва това предложение, какво бихте предложила вие самата? край на краищата никой не би приел автоматично всички лица, които идат на границата, е, никой не би ги признал за бежанци автоматично. Предложението ми е много просто. И а, на такова мнение е голяма част от членовете на Комисията за правата и свободите, чието координатор съм аз. Става въпрос а, а, а, търсещите обежище да се разпределят му държавите членки по коефициент, който се изчислява въз основа на обща численост на населението, брутен вътрешен продукт, заетост и така нататък. И разбира се, броя на приетите до сега бежанци. Швеция, Германия, Австрия и прочие. Крайно време други страни, които до сега не са се включили да поемат своята отговорност. Защото, вижте, днес положението е едно и то е достатъчно лошо, утре ще бъде още по-лошо. Благодаря ви. От името на левицата, минута и половина, Хуаристини Абланц. Благодаря, председателю. Преди месец Говорихме с един млад афганистанец на границата между Сърбия и България. Той бе пътувал през Иран, през Турция. Подобно много други афганистанци, за него България беше ад. И смятам, че българската полиция а, злоупотребява с а, тези мигранти, има побои и така нататък. Много международни организации говорят за това. Ние със собствените си очи видяхме наранявания, синини, видяхме хора, които бяха в ужасяващо състояние. Те трябва, бяха задължени да дават пръстови отпечатъци, след това влизат през Димитров град в Сърбия, част от тях отново са бити там и са били изнудвани за пари. Ужасяващо е това да бъдат задържани мигрантите, да им се вземат от полицията парите и да бъдат изпратени в тези центрове с ужасяващи санитарни условия, с много малко вода и храна. Това е една група афганистанци, която се опитваше да остане в една гора защото предпочита това пред условията в центъра за задържане. Това е неприемливо по цял свят, не само в Европейския случай, но се случва тук, в България и в други държави членки. Има полицейско насилие, корупция, огради и връщания на границата. Нечовешки условия а, и една политика, която не отговаря на името си, политика за даване на убежище. Трябва да има независимо разследване по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Има въпрос с син картон. Имате думата. Председател, уважаеми колеги, уважаеми колега, първо смятам, че тези обвинения са абсолютно клеветнически и неверни. И второ, смятам, че хората, които идват от Афганистан, някак си не са беженци от Сирия, просто защото са от Афганистан. И сега да ви попитам, вие кога за последно сте бил на българо-турската граница и кога за последно сте видял с очите си ситуацията пред която са изправени нашите гранични полицейски служби които между другото пазят външната граница на европейския съюз от това което се случва на много места в европа например в париж? благодаря. Eh, благодаря ви за въпроса. Афганистанците ще се съгласят с мен, че те са хора, като всички останали. Не става дума само за афганистанци, които са жертва на това. Не само ГУЕ го казва. Това прочетете докладите сам. Вижте докладите на Оксфам а, и ще видите каква е реалността. Сега от името на зелените, госпожа Сарджентини за а, две минути и половина. Благодаря. Благодаря, председателю. Искам да кажа няколко думи за това, че е, има някои, които искат да затворят граници си. Например, както знаете, е, това бе казано от един кандидат за е, президент в САЩ. Всички там, щом са мусулмани, ги смятат за заподозрени. Председателя на Европейския съвет Доналд Туск, нашия роден Доналд, Влезе с едно интервю в европейските вестници, където казва, че мигрантите трябва да останат 18 месеца в затвора, едва ли не, за да бъдат добре проверени. Не става дума само за прекратяване на беженските потоци, става дума за сигурност. Националните правила не предвиждат 18 месеца. И казва той, че трябва да стоят обаче 18 месеца, за да приключи скрининга. Това, което ме безпокои, е защо Доналд Туск мисли, че бежанците са риск основно за сигурността. Защото много е подобно това наказаното от Доналд Тръмп. Каква е разликата между Тръмп и Туск? в езика на Тръмп, консерваторите е, се радват на езика му, смятат го за герой, за начина по който говори. Той използва един език обаче, който нарушава член едно на конвенцията. Неговата партия обаче в Америка реагира. Обаче Оланд и Ренци нищо не казаха. Не казаха, Доналд, даваш лош пример, напсяваш страх. Комисаря познава законодателството, господин Шмидт познава законодателството, познава и казаното. Кой отговори на, Рус, на Туск? Може ли господин Шмидт да, да ни каже? Люксембург подкрепя ли тази декларация на председателя на съвета? задържането на мигрантите е ли предложение, което утре ще чуем на срещата на върха, една, един подарък преди коледа? Председателят Туск дава оръжие в ръцете на държавите членки. Няма да мине, няма да мине. Много добре знаем обаче, че не можем да очакваме нищо от Доналд Туск преди коледа, а може би и след коледа. Благодаря. Благодаря. Джеймс Аткинсън иска да ви зададе въпрос. Госпожо, не смятате ли, че Ренци, Туск и дори господин Кемерън всъщност слушат хората, които представляват? Те слушат гражданите и техните тревоги. Моля ви и вие да се слушате в своите гласоподаватели. Before you, before преди да отговорите, това не беше въпрос. Искам да ви припомня, колеги, че процедурата за въпрос с син картон е за въпроси, а не за изказвания. И може би не познавам английската граматика така както вие, но там въпрос не видях. Но хубаво отговорете. Смятам, че въпросът е не се ли съгласна с мен, госпожо, и отговорът е не, не съм съгласна. Също така смятам, че вашият министър-председател е достатъчно почтен като не ходи напред-назад и не говори, че всеки мигрант трябва да бъде хвърлен в затвора. Една почтеност, която води до това да не всяваме страх у хората. Един страх, който се иллюстрира от вас и който ще доведе до повече бедност и повече ужас и терор. Ето това е моето мнение. Много ви благодаря. And now for two minutes on behalf of the EFDD, Diane James, please. А сега за две минути от името на СПД. Дан Джеймс. Каква е логиката на нашата политика по отношение на миграцията? Сега трябва да се изправяме с преките последици на призова на госпожа Меркел, която доведе до непредвидими бройки мигранти в Европа. Някои от идващите тук могат да бъдат истински бежанци, но, но, а, но не сме установили още онези, които се преструват на бежанци, всъщност са такива. А, значи, трябва да се а, реши а, проблема, но това само затруднява нещата, защото а, бройката е голяма. Пресата отразява случаи на германски и шведски общности, залети от мигранти, и жертва на престъпност, палежи и улична престъпност. И заселването на 200 емигранти в Чичестер доведе до страх у местното население и това е напълно разбираемо, защото там живеят само 197 души съгласието на общности, в които се настаняват тези емигранти, трябва да бъде взето предвид. Защото а, диктатурата а, не може да доведе до истински контрол върху презаселването на емигрантите. Сега напрежението порасна неимоверно той е по-голям, отколкото могат да понесат страните членки. Европейският съюз трябва да се получи от грешките си и да промени посоката. Ако искате процесът а, да преминава на приемане, да, да преминава гладко, трябва да престанете да действате като диктатор, госпожа Меркел а, да отегли поканата си, за да можем да, да се справи положението. Прекъсва председателя. Für eine Minute spricht jetzt im Namen der ENF-Fraktion Vicky Meyer. Вики Meyer. Сега, господин Майер за една минута. Госпожа Майер, извинявайте. А, а, беженците намират пътя към Европа. А, това са едни, едни цунами, които пристигат в Европа, включително и в Холандия. От лятото насам при нас е, са дошли повече е, беженци, отколкото през цялата 2014 година. Е, между тях може да има лица, които са терористи, може да има престъпници. Наш приоритет трябва да бъде сигурността на нашите граждани. Необходимо е да се проверяват нези, които идват про нас и то напълно ако решим, че те не заслужават обежище, можем да ги експулсираме. Но това е наше решение, а не решение на Европейския съюз. Благодарете. Сега за две минути Мария Габриел. България носи голяма отговорност като външна граница на Европейския съюз за гарантиране на сигурността на съюза. Страната работи в тясно сътрудничество с европейските агенции и международни институции – и взема мерки съобразно международното и европейско законодателство. в този контекст искам да отбележа четири фактора. първо следва да използваме единна методология при изготвянето на мониторингови доклади оценяващи националните системи за прием на лица търсещи закрила. такава категорично липсва в цитираните доклади. лицата отправящи обвинения за извършени нарушения е редно да застанат с имената си. второ върховният комисариат за бежанците към оон и българският хелзинкски комитет осъществяват ежедневен мониторинг за спазване на принципа за неотблъскване. от февруари две хиляди и петнадесета г. бе взето решение да се извършват внезапни проверки. до момента няма констатирани сигнали за проява на физическо насилие или унизително отношение. гарант за спазването на принципа за неотблъскване е присъствието на служител на фронтекс по време на всички процедури със задържаните граждани на трети страни. редно е да проявяваме и своето уважение към собствените ни агенции такава каквато е фронтекс. нещо повече служителите на реда преминават специални обучения по въпросите за предоставяне на убежище провеждат ежедневни инструктажи обект са на постоянен контрол за спазване на указанията. редно е да отчетем трудните условия в които те работят трето формалната процедура в случай на обвинение за неспазване на европейското законодателство от дадена държава членка изисква да се изготви официален документ с искане за обяснение до съответните национални власти. само така разполагайки с пълна информация от засегнатите страни можем да бъдем обективни. и накрая колеги ключова е ролята на нас като европейски парламент. комисията либе изпраща делегации които ясно констатират какви са условията за прием но за нас е много важно да не губим от поглед че държавите които полагат усилия е редно да бъдат окуражавани и най вече този проблем да го третираме като част от цялостната ни стратегия за управление на миграцията. благодаря. През лятото на Тоест, лятото, лятото на тази година, случило се през лятото на тази година, е, ще остане в паметта ни е, е, още дълго. Станахме свидетели на най-голямото човешко преселение от Втората световна война насам. Безпредседентно, можем да кажем. Отново се издигнаха телени мрежи, части от Съюза заприличаха на лагери. През месец април още говорихме за холистичен, за цялостен подход, за е, диференцирана е, оценка на е, е, лица, отсяването на, на бежанците от, от е, иммигрантите и така нататък. Но е, процедурата за обежище сякаш не, не се справя. Е, и а, е, е, в някои случаи още повече трябва да се действа бързо. И разбира се, в някои случаи не може да, да не бъде задържано лицето. Е, Затова има е, достатъчно нормативни основания и гаранции. В частност за е, защита на малолетни и непълнолетни и против е, употребата на сила. Защо обаче в някои държави членки е, тези норми не се изпълняват? Трябва да се запитаме наистина как да приложим действащото законодателство. Следва също така да помислим за отношението си към Турция и какви проблеми могат да дойдат от там в бъдеще. Благодаря. Хелга Стивенс, Хелга Стивенс за една минута. Благодаря, председателю. Уважаеми колеги, след атентатите в Париж, председателят Туск каза, че незаконните емигранти трябва да бъдат задържани за толкова, колкото е необходимо, за да се провери тяхната самоличност. За съжаление, един от атентаторите беше с фалшив паспорт от Сирия и той бе влязал в Европа. Не всички търсещи убежище, разбира се, са терористи, но някои преминават през Балканите и се правят на бежанци. Само 30% от бежанците всъщност идва от Сирия, което ни казва много. Шокиращо е наистина, че това са хора, които биват задържани за съвсем малко да се провери тяхната идентичност. Става дума за един приток на бежанци, който е напълно безконтролен. Колеги, защо външните ни граници са една стена с множество дубки. Защо Италия и Гърция не действат по-твърдо? Защо комисията гледаше на другата страна и то доста дълго време? За съжаление, нашето несериозно отношение осложни е, е, всичко, което се случваше. Благодаря. Благодаря. Как е възможно през 21 век е, да продължаваме да обясняваме на европейските страни, какви са изискванията на демокрацията, че не могат да се затварят деца, които бягат от война, а бягат от жестокости. Жестокости непознати за нас в Европа. Правото на свобода, право на защита от произволно задържане. Това са права залегнали в универсалната всеобщата декларация на правата на човека. Необходимо е да се напомнят тези неща, защото някои от бежанците страдат от насилие, биват задържани в тайни места за задържане. И искам да попитам как господин Туск, който говори от наше име и ни представлява, само преди няколко дни заяви, че бежанците трябва да бъдат задържани за година и половина в Европа за да можем да зачитаме основните права, които прокламираме вечегласно, трябва да се организираме, да осигурим ефективен контрол на нашите граници, да споделяме отговорността и да гарантираме достойно третиране на всеки, който влиза в европейското пространство. Благодаря. Добър вечер на всички. Следващия оратор е Бьорк за минута и половина. Благодаря. Благодаря, председателю. Моята делегация също посети Балканите и срещна различни организации с граничната полиция, срещна се и с иммигранти. Става дума за лица, които имат право да търсят убежище в голямата си част, имат право да бъдат част от Европа. Те не са незаконни иммигранти и не трябва да бъдат задържани. Не трябва също така да бъдат обект на насилие. За съжаление обаче видяхме насилие, задържане в Турция видяхме, че търсещи обежище, млади, в крайна сметка са задържани, непълнолетни. Между другото, дори санитарния персонал ни разказа за цяла серия насилствени мерки, които са приложени от българската полиция. Какво може да се направи, за да се спре това насилие? Може ли полицията да третира иммигрантите по този начин? Как после да поискаме да спре Турция насилието към иммигрантите? Трябва да поискаме комисията от държавите членки да не говорят за Дъблин, що се отнася до България. Ние, които живеем защитени тук, не трябва да приемаме такава травми. Господа, извинете, колегата Бьорк. Е, е има въпрос, между другото, към вас. Приемате ли? Euh, От Бонанно е въпросът. Не, защото това е загуба за време. На време, извинете. Благодаря. Келер има думата за една минута. Право на депутатите по регламент е да приемат или да не приемат въпроса. Ако тя не иска да приеме въпроса, може да го направи. Имате думата за една минута. Погледнете а, а, каква е работата на президента а, Туск да улеснява консенсуса и сближаването в рамките на Европейският съвет. Не мисля, че е погледнал описанието на задълженията си. Може би трябва да го направи, защото интервюто, което той е дал на този вестник, в никакъв случай не помага. А президентът Туск да, много твърдо настоява върху законодателството на Европейския съюз, но дали го познава, иначе не би направил предложения, които му противоречат. А, но става дума, че комисията трябва да си свърши работата, господин Юнкер да поговори с господин Туск, за да може в бъдеще неговите изказвания да се базират на консенсус и да отговарят на това, което знаеме работата на председателя на съвета. Сега Госпожа Ферара има думата за една минута. Благодаря ви, председателю. Днес Европейския съюз трябва да намери един добър подход към това да има и сигурност, и свобода. Тя трябва да бъде един инструмент за постигане на свободата и за да се гарантира свободата, така щото основните права да бъдат защитени. Според мен равновесното положение обаче не се постига все повече. Говорим за сигурност и по-малко за свобода. Много е трудно мигрантите, които търсят убежище, да бъдат идентифицирани, а имаме нужда и от сигурност за нашите граждани, най-общо и за правата, които така ще бъдат гарантирани на всички онези, които идват тук и искат да бъдат прияти. Какво е решението обаче? Решението не е ползването на сила. Решението не е административното задържане. За съжаление, в Италия има много негативни примери за лагери, за центрове за идентификация, където много често дори има бунтове и метежи поради условията, в които стоят хората в самите центрове. Така че какво е решението? Движението 5 звезди винаги е говорил да се направи хуманитарен а, коридор, да се промени Дъблин. Тези лица трябва да бъдат идентифицирани първо при пристигане и така ще има по-голяма сигурност за нашите граждани и за гражданите, които пристигат. Благодаря. Благодаря, госпожа Бидзото, за една минута. Благодаря. Когато се говори за емиграция в Европа, Европа винаги ни казва едно и също. Приемаме, солидарност и така нататък. Италианското правителство а, отваря а, вратите на всички незаконни мигранти. Една малка част от са истински бежанци. Какво прави Европа? благодари на Европа за голямото сърце и след това налага санкции за това, че не може да управлява потоците. Посрам... Посрамете се, засрамете се. Европейската комисия и всички останали. Комисията. Защо не направите такива центрове в Африка, за да се идентифицира кой може да има такъв статут на бежанец? Защо не, разпре... не разпределим тези хора ам, сред 28-те държави членки, а не да умират на гумените лодки на трафикантите? Защо оставяме на неспособното италианско правителство да управлява всичко това? Уважаеми господин комисар, нарушения, глоби срещу Италия няма да доведат до нищо. Ще дойдат нови беженци, може би терористи. Но всъщност няма да помогне на онези, които бягат от войната. Гневът на италианските граждани продължава. С 400 евро живеят нашите пенсионати, а за мигрантите всичко е безплатно, дори телефона. Нашите хора умират от глад, а незаконните мигранти са в хотели. Не, не и не. Господин Радев за две минути. господин председател. дами и господа в редица свои доклади и оценки европейската комисия твърди че българя успешно охранява външните европейски граници. в голямата си част районът по границата на българя с турция която от няколко години е подложена на силен миграционен натиск се характеризира със силно пресечен и трудно достъпен терен. българските гранични полицаи успешно работят в тежки условия и всеки ден гарантират европейската сигурност като разбиват мрежи от трафиканти на хора залавят лица уличени в извършване на криминална или терористична дейност и спасяват изпадналите в беда при преминаване на границата мигранти. независимо от постоянните усилия на българската гранична полиция страната ми отново е неправомерно обвинена от чуждестранни неправителствени организации за лошо отношение към кандидатите за убежище. искам да подчертая че са извършвани редица проверки на спазването на европейското законодателство и на работата на граничната полиция нито една от тях не доказва тези твърдения. допускането на незаконно преминаване на държавната граница през неопределените за това места създава предпоставки за навлизане на територията на република българия и европейския съюз на съподвижници и членове на ислямски терористични организации. предвид това българия взема и ще продължи да взема най строги мерки допустими от националното и международното законодателство за да гарантира високо ниво на сигурност на границата и да контролира преминаването на потока от нелегални мигранти и търсещи убежище. поради това искам да призова всички които критикуват държавите по външната граница на европейския съюз изпитващи натиска на мигрантската вълна преди да ни сочите с пръст запознайте се с условията при които нашите служители се опитват да се справят със ситуацията и недейте да интервюирате единствено кандидатите за убежище. говорете също с тези които всеки ден се срещат лице в лице с хилядите мигранти и чак тогава въз основа на мненията на двете страни пишете доклади. благодаря. Благодаря. Госпожа Йотова, за две минути. Благодаря господин председател през тази година две хиляди и петнадесета написахме много документи говорихме за много стратегии как ще се справим с бежанската криза но като че ли забравихме най важното човешкото лице на тази криза многобройните е, конфликти многобройните войни и човешката трагедия загубата на човешките права и затова е днес този дебат в тази зала. но всичко това нямаше да се случи ако мерките които предлагахме още в началото на тази година бяха изпълнени затова държавите членки се почувстваха някак си сами започнаха да строят граници и на самите граници на самите стени възникна огромно напрежение. дъблин отдавна не работи временният механизъм за разпределение на бежанците забуксува горещите точки едва стартираха и резултатите са повече от оскъдни. не са ясни критериите за разпределението им в държавите членки от днес се прибави и съобщение за нова методика за осемдесет хиляди сирийски бежанци които трябва годишно от турция да дойдат в европейските държави. едновременно с това мнозинството от емигрантите не желаят да остават в страните от външната граница на европейския съюз отиват към северна и западна европа. липсата на спешни мерки и ясна перспектива засилва страховете и в бежанците и в европейските граждани и сега ще кажа нещо за тези които многократно споменаха името на моята страна българия. най грешното послание днес в тази зала е да се сочи с пръст една или друга държава. всички сме изправени пред едни и същи трудности всички трябва да се справяме заедно с тях. не е насилие когато трябва да идентифицираш и когато трябва да снемеш пръстовите отпечатъци защото това са европейски правила и закони и всички вие в тази зала сте ги гласували и затова когато една държава като България ги изпълнява това не е нарушение на правилата и не е нарушение на човешките права и свободи. Трябва да прибавя и още нещо. Всяка година се правят мониторингови доклади за наблюдението как страните се справят с бежанската криза. До този момент към моята страна не е имало нито една забележка и затова когато безпочвено правим тези обвинения тогава когато наричаме дадени европейски граждани ксенофоби само храним повече ксенофобията и популизма в европа. благодаря. господин председател господин комисар уважаеми колеги! основата на този пореден безсмислен дебат по темата бяха няколко или са няколко доклада които са пълни с неверни твърдения и с клеветнически заключения в тях. категорично ги отхвърлям и твърдя че те не са верни защото такива неща могат да пишат хора които са или недобронамерени или никога не са виждали тази европейска граница и изобщо не знаят къде се намира границата между българя и турция. твърдя уважаеми колеги че тази граница освен наша и е граница външна на европейския съюз и ние имаме задължението и правото да я охраняваме за да можем да гарантираме на своите граждани необходимата сигурност и да им гарантираме сигурността че ще живеят нормално и няма да бъдат заплашени от едни или други терористични и други нападения. но нещо друго ми прави впечатление в този дебат. очевидно все повече колеги не разбират за какво става дума и продължават да говорят едни и същи неща които нямат никакво, ама никаква връзка с живия живот. всеки който нарича снемането на пръстови отпечатъци насилие явно не е разбрал че всъщност това е европейски документ който е подписан. и още веднъж ще се обърна към всички тези които изпадат в някакво странно раздвоение на личността тези които посрещат с мечета ще изпрещат със свещи трябва да е ясно и тези които желаят да имат отношение към така наречените легални мигранти да бъдат така добри има самолети има летища в турция да си ги превозват направо. благодаря. Е, господин Джамбаски, има към вас въпрос с син картон приемате ли го? Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, συμφωνείτε... Бих искал да ви задам въпрос, съгласен ли сте с мен, че тези оплаквания всъщност идват от неправителствени организации и юристи, които извличат полза от всичко това, не от мигрантите? Благодаря за въпроса. Както виждате, за разлика от останалите колеги, които хвърлят недоказани обвинения ние не се притесняваме да отговаряме. да според мен тези неправителствени организации имат конкретна полза работят в конкретни интереси и малко се срамуват и се страхуват да кажат кой е виновен за това. страхуват се да изрекат името на немския канцлер меркел и да я питат как ще понесе отговорност за това което причини на европа. herr präsident! Благодаря, председателю, че ми давате думата. Това, което ме притеснява е, че държавите членки задържат хора, а няма възможност тези хора въобще законно да потърсят убежище. Те не са извършили някакво престъпление. Конвенцията за правата на човека казва, че това може да се използва само като последна процедура при търсенето на убежище. И задържането на хора за идентификация или за снемане на пръстови отпечатъци е неприемливо драматични ситуации видяхме с хора, които имат нужда от защита, дори деца, не води до високи разходи също така и служителите са изправени пред една морална дилема. Пред тях са изправени хора, които не са извършили престъпления, от друга страна трябва да ги задържат. Тази практика трябва да бъде променена и да направим така, че бежанците да бъдат третирани по един човешки начин. Има думата госпожа Спинели. Да, чета написаното от Европейската комисия за италианските спешни центрове и Рим трябва да даде ясна рамка за използването на сила, що се отнася за взимане на пръстови отпечатъци и дър, дълго задържане. Юристите казват, че това е трудно, защото така се нарушават поне два члена на Конституцията в Италия. Питам се как ще се справим с насилието срещу бежанците които не искат да дадат отпечатъци. България, Полша, Испания, Италия, много хора има такива. При нас има насилствени изхвърляни от страната, дори когато съда не го е постановил. Датското правителство конфискува бижутата на мигрантите, за да може да плати разходите по тяхното пребиваване. Тези мерки са задължителни и спешни, така се обявяват, за да се спаси Шенген. Председателят Туск говори за 18 месеца задържане на бежанците. Отново за да спаси Шенген. Не се смятат за задължителни принципите за хабеас корпус, рефулмон и непринудителни мерки към непълнолетни и малолетни. Не може само репресивни мерки, тъй като има права в конвенциите, които са задължителни. Ако това е цената на Шенген, не благодаря. Като гражданин се отказвам от Шенген. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Спинели. Жули има думата за една минута. Ева Жули за една минута. Господин председател, господин комисар положението на бежанците като че ли а, не интересува всички. А, и позицията на съвета изглежда като че ли по-скоро популистка. Какво ме шокирам най-много? Че господин Туск споменава възможността да се задържат иммигранти за 18 месеца или че искането на зелените, които поискаха въпроса да бъде разглеждан в пленарна зала, беше отхвърлено от останалите депутати. Какво друго да кажа? Емигрантите могат като че ли да понесат всичко. В Европа се издига стена. Ето, безотговорното послание, което изпращаме към европейските граждани. Край на международното право, на хуманността, на солидарността, сигурността. Е, криминализираме още повече миграцията. Право, което е признато от е, международното право, от международния закон. И това става през 2015 година. Казвам ви го днес. Прекъсва я председателят. Благодаря, господин Вимберг, за една минута. Е Очевидно, задържането и силата трябва да бъдат избягвани в нашите действия за контролиране на иммигрантският поток. Не може да се търсят оправдания за подобни действия. Разбира се, някои идват в Европа с измама. Не искат да оставят пръстови отпечатъци, саботират процеса на регистрация. Тоест, вероятно, те не са истински бежанци. И такива хора трябва да могат да бъдат задържани за да може след това да бъдат върнати там, откъдето са дошли. Затова е необходимо да може да бъде използвана разумна сила срещу подобни а, индивиди. Защото има мнозина, които искат да се възползват от нашата система. Те трябва да бъдат идентифицирани и използването на сила трябва, може да бъде част а, от тази действие, да да хванем онези, които мамят. Благодаря, господин председател. Аз всъщност бих искал повече лица да бъдат задържани, особено в Кале. Всеки ден постъпват новини за агресивни и насилствено настроени иммигранти. В Кале британските шофьори на, на, на тирове, на камиони са под постоянна заплаха, при това с дори огнестрелни и хладни оръжия. Е, стотици е, мигранти, е, пристигащи в Норвегия, носят джихадитски фотоси в своите телефони. Никой не знае какво правят, примерно, мигрантите в джунглата, наистина, която се е оформила около Кале. Е, и всъщност какво трябва е, да, да, да пострада, да, да бъде убит е, първия шофьор на, на камион в Кале, преди да се събудим, преди да бъде призована полицията, а защо не и армията? А ако Националния фронт бе спечелил в региона Кале под миналата неделя, аз съм сигурна по-добро решение ще, ще да бъде намерено в джунглата при Кале. Задържане и депортиране. Това е решението. Благодаря. Господин Здековски за две минути. Благодаря, господин председател. Колеги, аз благодаря за това, че тази тема се поставя на, на дискусия. Е, много интересна дискусия, която отразява процесите, които тъкат в нашите общества – очевидно е, не виждаме нещата по един и същ начин, не, не, не споделяме е, оценката си, няма една единствена истина. Преди да е, се обвиняваме взаимно обаче, би трябвало да признаем, че допуснахме грешка. Всички ни. Изопачихме правилата по един и друг начин. И едва след като си признаем това, ще можем да се справим с бежанската криза. Говорим за тежкото положение, е, в което се намират търсещите обежище по външните ни граници и, и дори на територията на Европейския съюз. Наистина положението им е тежко. Обаче защо е така? Кои са тези хора? Наистина, те самите винаги ли спазват правилата? Аз бих могъл много е, да говоря за наблюденията си от е, бежански лагери и граници, а и много се говори за това. Винаги ще се намерят е, желаящи да заобиколят правилата, недобросъветни. И разбира се, всяко задържане трябва да се преценява Аз бих искал, ла, бих искал да, да ви призува към, към повече хладнокръвна преценка, не към прибързана критика. Е, е, в интерес на онези, които се нуждаят от нашата помощ. Благодаря. Следващия оператор за две минути. Благодаря, е, господин председател в тази зала и не само тук, в медиите извън парламента, се посочва не един път, че подобен дебат е необходим. Но публичният дебат е много по-сложен и много по-труден. Ако прочетете какво пишат централните вестници, ще видите колко различно се гледа на този въпрос. Например, на унгарското правителство внушава съвсем различен подход към въпроса. Подобни правителства обаче използват отчасти средства на Европейския съюз, за да изграждат оградите по своите граници. И използват а, държавните а, а, медии, радиото и телевизията, за да сеят страх у хората, да, ги, да внушават, че те трябва да се готови да се защитават поради заплахата, на която са подложени. Трябва да има ясни правила и да се борим с подобна пропаганда. Искам също така да спомена резервационните данни. не е възможно европейските граждани да бъдат обект на всякакви проверки за сигурност. Става дума за стотици хиляди хора, които прекосяват границите без всякакъв контрол. Хиляди влизат и излизат от Европейския съюз без всякакъв контрол. Необходими са общи правила, които да се спазват от всички. Благодаря. Следващия оратор е Хала Ахо. You, Благодаря, господин председател. Важен а, е, е, резултат на нашата миграционна политика е, че ние не можем да връщаме онези, чието молби за обежище са отхвърлени. Това насърчава а, е, злоупотребите с а, системата за предоставяне на обежище. В повечето случаи молбоподателите чакат в открити центрове да получат отговор на молбата си. Когато научат, че молбата им е отхвърлена, те много често изчезват, остават в шенгенското пространство и стават нелегални иммигранти. Понякога те изчезват и от приемните центрове, още преди да а, бъдат регистрирани и да им бъдат взети пръстови отпечатъци. Всичко това подкопава доверието в системата за предоставяне на обежище. Не е лоша идеята да задържаме а, онези, които искат обежище, за време, което е необходимо да бъде разгледана молбата им. Ако това противоречи на европейския закон, той трябва да бъде променен. Благодаря. Следващия оратор е Пагазан Тундура Руис. Благодаря, господин председателю. Родителите на Исус напускат Египет. Те бягат от клането. Ако зависехме от Бидзото и Андерсън, Исус въобще нямаше да се роди в където и да било, ще да бъде депортиран. А Мария щеше да роди отвън и детето щеше да умре от студ. Така че на всичките онези от вас, които нямат сърце, трябва да ви кажа, основните човешки права се нарушават, когато хората бягат, а ние ги гоним. Вие сте отговорни. Трябва да се проучат всички случаи на нарушение. Господин Юнкер заяви, че историята се пише сега. Аз не искам да бъда ваш сподвижник. Принта, е факулта. Господин Андерсън, за минути половина. Give me your huddled masses yearning to breathe free. На статуя на свободата пише с гордост дишам свободно. А какво би писало, писало на статуя на свободата, ако тя беше в Лампедуза ден? Това ли иска Европа днес? Иска ли властите принудително да задържат и да регистрират лицата, търсещи убежище, за да защитят дъвниският регламент, да създават горещи точки и екипи за бърз отговор? Европейският съюз е виновен за сериозно нарушаване на човешките права. Вчера Amnesty International публикува доклад, в който заклинява начинът по който Турция незаконно задържа а, и принуждава тъщите а, убежище лица да се върнат в родините им, където има война и положението в Гърция и България не е по-добро. Хората отчаяно бягат от военни конфликти от Близкия изток и Северна Африка. Военни конфликти, които се влушават от, чрез бомбардировките на държавите членки. Предоставянето на а, пространство на закрила за бягащите ще, ще облегчи положението на бягащите. Ще цитирам един ирландски консервативен философ, господин Бърка, който казва, че единственото нужно, за да възтържествува злото, е добрите хора да не направят нищо. Благодаря ви. Ще ви помоля, колеги, да спазвате времето отредено ви за изказване. Опитвам се да дам на колегите по няколко секунди в повече, но ако го нахвърляте, това няма как да успеете. Госпожа Хаутела. Благодаря, господин председател председателя на Европейския съвет трябва да се опита да помири позициите на държавите членки с цел да се намери устойчиво човешко решение на проблема. Трябва да се придържаме към общочовешките ценности и председателя не трябва да използва своята позиция, за да лансира интересите на международната политика. Неговото предложение за тези 18 месеца и лагерите е против международното право. В момента между държавите членки има различия в вижданията, а сега имаме нужда от общи политики за предоставане на обежище. Вместо да прибягваме към популистски решения, нека да се обърнем към тази голяма криза, една от най-големите, която виждаме и да се опитаме да я решим. Господин Бей за една минута. Десет дни след атентатите от 13 ноември, две комисии в Европейския парламент по ускорен ред ресу... гласуваха текст за ускоряване на подаването на жалбите от иммигрантите. Към 2017 година се очакват 3 милиона незаконни мигранти и по това време тази камера, този парламент приема текстове, които стимулират незаконната миграция. Още по-лошо е, че неправителствените организации, обилно финансирани, започват легални процедури от името на незаконно влезите иммигранти в нашите страни. Нашата първостепена задача трябва да бъде да гарантираме нашата сигурност и да не предпочитаме незаконно влезлите пред собствените си законни граждани, другите пред своите. Докато надувате свирката, нашите сънародници са тези, които страдат. Онореволе Киничи, пер две минути. Колегата Киничи за две минути. Грация, грация, президенте. профузо... Благодаря ви, господин председател. Председателят прекъсва. Да, приветстваме се добре дошли гостите ни в галерията, но бих искала да ви, да ви помоля да не ръкопляскате. Нямате възможността и правото да изразявате съгласие и несъгласие с изказаното ви. И ще помоля също така служителите в галерията да предприемат някакви мерки, ако това се повтори. Госпожо Кинич, имате думата. Благодаря, господин председател. Мерките за управление на миграционните потоци в някои държави членки се характеризира от безразборни мерки, като целта е да се предоставят възможно най-добри мерки за прием на всички мигранти и търсещи обежище лица. А, при след това трябва да се осъществяват определен брой контролни проверки при защита на човешките права и възможно най-кратки срокове. Трябва да се борим срещу трафика на хора, трябва да възпрепятстваме всякакъв вид престъпни действия, включително и а, трафика на хора. Контрола трябва да се осъществява при пълно спазване на основните човешки права. Основната цел е да не се повтарят случаи, в които да стигнем до извода, че мигранти са принудени да живеят в неприемливи условия, без да има достъп до никаква правна защита. Съгласно на член 5 от Хартата за основните права на Европейския съюз. Лишаването от свобода с примативни цели може да се обмисли само като последна възможна мярка и затова би следвало възможно най-координирано да разгледаме условията, при които се съдържат мигрантите Става дума най-вече за мигрантите в някои от центровете за задържане в държави членки на Европейския съюз. Може да се обърне дори и към Европейският омбудсман. Агенцията за закрива на външните граници, която скоро ще бъде създадена, трябва да има и служба за защита на, лич... на основните права, за да се гарантира защита на най-уязвимите групи, в частност на а, малолетните и то на не а, малолетни, които са най-уязвими. Благодаря, госпожа Киничи. Думата е господин Хенкел. Аз съм член на Amnesty International от много години и с удоволствие отбелязвам, че днес много се говори за правата на бежанците. Много отказаното беше правилно. Скандално е, че бежанците стават обект на нападения в моята страна. Същото въжи и за центровете, в които те се настаняват. Само, че бежанците нямат само права, те имат и задължения. Онези кандидати за бежанци, които са на европейските граници и унищожават своите документи за самоличност или пък дават невярна информация за своята самоличност, е, създават проблем. Ето защо всички тези хора трябва да бъдат върнати в къщи. Освен това трябва да бъдат върнати у нези, които пораждат насилие. беженците трябва да разберат, че ние имаме е, правила тук в Европа, не можем просто да им отворим вратата така и искам да отправя това послание и към Върховния комисар. Господин Бонано, синя карта приемате ли? Искам да благодаря на нашия колега. Е, вие сте много по-демократичен от е, преждеговорившия. Един въпрос. Не съм съвсем съгласен с онова, което казахте за настоящото положение, но съгласни ли сте, че в Европа на някои места имаме нещо като Гуантанамо? Аз съм член на Amnesty International, казва господин Хенкел, и винаги съм смятал, че затвора в Гуантанамо трябва да бъде затворен. Затова моят отговор на вашия въпрос е не. Господин Хрисогонос. През последните месеци расте, расте броят на жалбите към международни организации, защитаващи правата на човека за недобро отношение към кандидатите за статут на беженец или мигрантите от страна на полицейските сили в е, юго част на Европа, в тези държави членки на Европейския съюз, както и в Турция. Европейският съюз трябва да пази своите фундаментални ценности, основните права и върховенството на закона и да осъжда осъжда извършването на подобни нарушения на правата на човека. Не можем да твърдим, че беженците са престъпници. Те са напуснали родните си страни поради страх – от преследване и в търсене на по-добър живот. Ние трябва да пазим външните си граници. Това е от основно значение за предотвратяване на престъпността, но трябва и да уважаваме правата на човека. Европейският съюз трябва с цялата си тежест да се стреми към установяване на мир в непосредствено съседните му страни, в близки региони, особено като Близкия изток, и да е, спрат те да стават е, източник на мигранти на първо място. Ана Гоме Гомеш. и O и мигрантите, както каза и господин Туск, в момента търсят убежище при нас, а Европа е жертва на неравенството и безработицата. Но няма как да се борим ефикасно срещу тероризма, ако продължаваме да прехвърляме вината върху чужденците и не си признаем, че е, атентатите бяха извършени от европейски граждани, че проблемът е защо се стигна до трагичното економическо състояние на Моленбек и защо службите сигурност не успяват да си сътрудничат ефикасно. През последните няколко месеца се опитаме да дадем повече гъвкавост на системите за прием на бежанците и да започнем да прилагаме на практиката и наречените горещи точки, както в моята страна в Португалия. Дължни сме да приемем беженците на нашата територия от морална гледна точка, а имаме интерес, защото населението на Европа застарява. Проблемът може да бъде разрешен само ако Европейският съюз започне по-активно да се занимава с решаването на военните конфликти на място. Единственият начин да се сложи и край на масовата незаконна миграция, е чрез създаването на канали за законна миграция към Европейския съюз. Трябва да се сложи край на баснословните печалби на каналчиите, но нашите власти не, не полагат усилия в тази насока. Не можем да си позволим да създадем служби, които да опазват всеки километр от границата на Европейския съюз, защото така ще се пълна жертва на терористите и на трафикантите и няма да гарантираме необходимата сигурност за европейските граждани. Трябва да има задължение за споделяне на информация в контекста на борбата срещу тероризма. Трябва също така да има и повече усилия за приема на бежанците. Благодаря ви. Думата има господин Краснодепски за една минута. Да. mi се, че niektórzy koledzy. Благодаря, господин председател. Мисля, че някой от колегите когато говорят за законодателство и за върховенство на закона имат предвид анархия и са изгубили всякаква връзка с действителността. Искам да попитам председателите на комисията и на съвета. Как според вас ще проработи този механизъм без да се използва сила? Как ще снимате тези цифрови пръстови отпечатъци? Процесът на презаселване. Той може да стане и без всичко това. Беженците ще бъдат спирани в онези държави, където те не искат да останат. Знаете, че те не искат да живеят нито в Польша, нито в Литва, искат да живеят в Швеция и в Германия. Госпожа Зубер. Е? Използването на насилие срещу кандидатите за статут на беженец е нещо срамно. Такова е използването на насилие срещу мигрантите по принцип. Не става дума да се подбират онези бежанци, които искат да страдат от насилие. Хората, които отиват в България, трябва да бъдат защитени онези, които са насочили срещу тях дола начинът по който, например, Турция използва насилие срещу сирийците, е причина сега бежанците вече е, да се крият в тайни лагери. Лодките, които транспортират бежанци, е, често пъти е, се посещават принудително от крайбрежната полиция. Ние сме длъжни да не допускаме това нито в държавите членки, нито в Европейския съюз. Госпожа Пост. Благодаря, господин председател. В началото искам да направя една констатация. Нито един човек не е нелегален. Дебата за политиката за бежанците, който в момента тече в Европейския съюз, няма предвид човешката същност на бежанците. Говорите за това, че трябва да се затворят границите, трябва да се сложи таван на приеманите бежанци. Ако обаче третираме така хората, ние сами ще е, намалим достоинството си в собствените си очи. Имаме отговорност по отношение на тези бягащи хора. Трябва да се обърне внимание на отношението към бежанците не само в граничните райони. Много от тях се третират като добичета и като престъпници на границите на Съюза. Това е срамно, това е незаконно. Всяка държава членка трябва да зачита човешките права на всички хора, които се намират на нейна територия. Незаконно е да се лишават от свобода хора, които не са извършили нищо. Не може да се използва насилие срещу онези, които използват правото си да кандидатстват за убежище. Незаконно е да не се третират хората като хора. Европейския съюз има голяма отговорност по този въпрос. Ние имаме обща политика за предоставяне на обежище и комисията трябва да се погрижи така, защото държавите членки да спазват законодателството. По отношение на граничните органи в Съюза, гранична полиция, е, тези органи трябва да си сътрудничат на широка основа и освен това трябва да се работи така, че да се зачитат човешките права и да се разпространяват най-добри практики в това отношение. Ако ние не можем да третираме бежанците като човешки същества, в крайна сметка на карта ще е заложено нашето достоинство. Благодаря, господин Худи, за една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, през 2015 година отбелязваме 25-та годишнина на Декларацията за правата на човека. А какво виждаме? И вълни от беженци побоища над беженци, горещи центрове, бариери. Всичко това е срам за Европейския съюз и неговите държави членки. Е, всъщност е, Европа се намира в много мрачен период и нито един европейски гражданин не се заблощава за това. Е, Дъблинската конвенция се нарушава като дневно. Въпросът е за настоящото и бъдещето на Европа. Заради сега вземаните решения, бъдещите ни постижения ще бъдат още по-скромни. Ще стане ли е, сега Фронтекс агенция, имаща право да разпитва кандидати за статут на беженец? Ще разрешим ли на полицията в Европа да малтретира беженците? Истината че ние трябва да зачитаме правата на човека в Европа често искаме това от другите, държавите членки сами не го правят. Политическа отговорност носят и Европейският съюз, и държавите членки. Благодаря, господин председател. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. В списъка ми са включени пет имена. Първи получава думата господин Яковчич за една минута. Благодаря ви, господин председател. Трябва да си признаем, че всички бяхме изненадени от кризата с мигрантите. И в отговор на тази криза често взехме, взимахме некоординирани решения. Очевидно е, че дъблинската система вече не съществува. Това е кристално ясно. Това, което бих искал да кажа е, че тъй като не бяхме подготвени, не можахме да се справим с случващото, случващото се на границата с Унгария, това, което се случва в момента на границата между Словения и Харватия. Не можем да приемем изявлението на господин Туск. То за нас е абсолютно неприемливо. Държави и като Харватия, държави и като бивша Югославска република, Македония, които полагат много усилия за приемането на мигрантите в Европа, трябва да бъдат възнаградени, тъй като всеки човек има право на свобода. Господин Мариас, благодаря господин председател. Гърция приема хиляди бежанци, голям брой бежанци, навлязоха в моята страна, пресякоха територията и Само преди една седмица ставахме свидетели на това как преминават голям брой хора на границата между бивша Югославска република Македония и Гърция. Много хора полагат изключителни усилия, за да приемат радушно бежанците. Броя на бежанците обаче се умножи и това се случи най-вече тогава, когато госпожа Меркел ги покани да дойдат в Германия. Сега имаме 160 000 бежанци в Гърция, само 2000 от тях са преминали през обработка на документите и на молбите. Това трябва да се отбележи. Благодаря госпожа Морвай. Благодаря. Беше направен паралел от един колега в Унгария на конференция. Следния смисъл. Да си представим едно много състоятелно дружество – чието седалище се намира в луксозен палат. Пристига голяма чуждестранна делегация. И вратарят съобщава на господарите, е, портиерът съобщава на господарите, е, че е, са пристигнали хора. А те му казват, няма проблем. Заповядайте, настанете се, разположете се. Това стана с моята страна, където стотици евро се дават без е, отчетно. Е, това става всъщност Европейския съюз. Госпожа Меркел, която е собственик на палата, е, покани всички тези хора и сега всички сме в безпомощно положение. Често сме тиеком ове кризи. Госпожа Томашич. Често от началото на кризата не само говорим за правата на мигрантите и лицата, търсещи убежище. Сега е крайно време да започнем да говорим и за задълженията, които съпъстват тези права. И основното задължение, разбира се, е спазването на Конституцията и на законите на държавата, в които се намират в даден момент е, мигрантите. Давам си сметка, че голяма част от е, тези хора бягат от ужасяващи военни конфликти и че голяма част от тях не са свикнали с е, традициите обичаите на нашите държави. Но все пак смятам, че трябва да се държим с тях по същия начин, както се държим с нашите граждани. Законът е равен за всички. Макар, че в момента политиката ни спрямо мигрантите и лицата, търсещи убежище, е доста хаотична, не смятам защо ние трябва да приемаме непълно зачитане на закона. Всеки, който живее в Европа, трябва да е наясно, че приспособяването към нашия начин на живот започва с стъпването на територията на Европейския съюз. Госпожа Штайн. Благодаря, господин председател. чуваме е, много тревожна информация относно задържането на беженци. Бях в един център за задържане на мигранти в Италия и видях, че хората нямат достатъчно информация за правото на обежище стават обект на дискриминация, разделят ги по признак националност, е, разделят ги по признак възможност да бъдат върнати в страните по происход и на такива места те могат да останат в рамките на една година. Условията са изключително тежки, малолетни не трябва да живеят при такива условия и се предвиждат някакви медицински прегледи, които представляват само да ти измерят пулса и нищо повече. Това е недостатъчно. Трябва да дадем на тези хора някаква надежда за бъдещето. Провала при изпълнението на Дъблин трябва да бъде разгледан като проблем. Благодаря, казва председателя. Благодаря, госпожо Шлайн. Така приключваме с спонтанните изказвания. Давам думата на комисар Стилианидис. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожи и господа, за тези ползотворни, извънредно градивни и продуктивни разисквания. Вие знаете, че скъпият ми колега Димитрий Саврамополос, който отговаря за темата, в уводните си слова вече разисква всички аспекти на тази извънредно предизвикателна тема – ще споделя само няколко мисли. Комисията предприема действия, за да гарантира пълното спазване на законодателството на Европейския съюз в областта на убежището. Правото на убежище е основно право на човек. Разбира се, това означава зачитане на всички аспекти на законодателството в областта на убежището. Това е извънредно важно. През изминалото 6 месечи комисията е изпратила 42 официални уведомления и 8 административни писма в областта на обежището във връзка с свои опасения за това, че не се изпълнява добре регламентът за пръстовите отпечатъци Евродак. И във връзка с изпълнението на съществуващите изисквания по директивите за прием на беженци и е, процедурите за получаване на статут на беженец. Подчертавам, правото на убежище е фундаментално, а това изисква спазване на всички изисквания според законодателството в областта на убежището. Като комисията остава твърдо решена да гарантира спазването на правата на човека и човешкото достоинство от страна на държавите членки, когато те прилагат общностното право. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Шмидт от името на съвета. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, членове на Европейския парламент, не бих си позволил да тълкувам думите на председателята на Европейския съвет, но в писмото, което което той изпрати преди съвета утре, цитирам на английски. Закрилата на външните ни граници не бива да плаши хората, които бягат от преследвания и военни конфликти. Европа е пространство на свобода и винаги ще предоставя убежище на хората, които са под заплаха. Подобно на комисария, аз също се позовавам на право на, на правните разпоредби относно задържането и е ясно, че задържането на а, лицата с убежище не бива да се превръща по никакъв начин в правило. И ако има злоупотреби, ако има случаи, в които европейските правила, които комисарят ни припомни, или разпоредби на международното право не се спазват, такива случаи трябва да се предприемат мерки, тъй като човешкото достоинство и правата на човека не могат да бъдат нарушавани и потъпквани безнаказано. И тъй като положението е кризисно, може би не е зле да, препор... да препрочетем основополагащите текстове на Европейския съюз. Текстовете, които определя какво би трябвало да бъде Европейския съюз. И сред тези текстове е и хартата на основните права. И член първи, повтарям член първи на хартата, постановява, че човешкото достоинство е ненакранимо. То трябва да бъде уважавано и защитавано. А член 18 постановява, че правото на убежище е гарантирано съгласно Женевската конвенция и т.н. Да, разбира се, всеки трябва да спазва нашите закони, включително и лицата търсещи убежище. Благодаря ви. Благодаря ви, вие оставате сред нас и за следващият